представителите на политическите групи, най-напред от името на Европейската народна партия. Е, Седжо Павлов има думата. Господин председател, през последно време е, наистина много наводнения е, засягат европейските страни. за два дена е, се е изляло количество дъжд, което обикновенно пада за цял месец. Е, трябваше да бъдат призовани въоръжените сили е, за участие в спасителните операции. Подобно положение имало и в Франция. И разбира се, есената сеидба е била осуетена. Италия също пострада, в Венето, в Кампания, в Тоскана, общо около десетина загинали. Все още има хора безследно изчезнали е, в развалините. Повече от 4500 души бяха евакуирани опустошени са посеви, е, домашни животни е, са е, умрели и при все това трябва да приветстваме усилията, които се полагат, това число и от доброволци за преодоляване на последиците от това бедствие. В промишлеността също е, пострадали са производствени е, обекти, е, селскостопанска техника, имайки предвид, че става дума за дребни предприятия, които едва оцеляваха в условията на днешната криза, това природно бедствие ще има още по-тежки последици. Необходимо е, що се отнася до Европейския фонд за солидарност, да се откажем от е, някои от е, твърде строгите условия и процедури за освояването на, на средствата от този фонд. Думата на госпожа Естрела от е, Социалисти и Демократи. Благодаря, господин председател. От името на групата на социалистите и демократите бих искала да заявя солидарността ни с, с е, жителите на всички тежко пострадали от природните бедствия части на Европа. Поднасяме съболезнованията си на семействата на загиналите. в автономната провинция Мадейра в Португалия също мнозина пострадаха. След това бе засегната и Испания, и Франция, и Белгия, и Холандия. Летните наводнения, от друга страна, в Централна Европа са все по-често явление, засягащо Чешката република, Унгария, Австрия, Полша, Италия – Хиляди са били принудени да напуснат домовете си. Производствени предприятия са затворили врати. А в Южна Европа стотици хиляди хектари гори са опустошени от горски пожар. Крайностите в атмосферните условия е, са причина за тези безпредседентни бедствия. И а, ние те първа трябва да се захванем е, с този проблем, с по-доброто управление на, на риска. Знаете, действа система на ООН за ранно предупреждение за природни бедствия. Би трябвало да е, се ползваме от тази система, особено по е, крайбрежието на Европа. А от друга страна, уредбата на помощта от страна на Европейския съюз трябва да бъде опростен. Господин председател, вие споменахте Европейския фонд за солидарност. Не можем да разберем защо съветът още не приема новия регламент за този фонд, който вече е одобрен от Европейския парламент. А парламентът наскоро прие предложение за създаването на Европейска обсерватория е, за наблюдение на последиците от сушата в Европа. Е, и разбира се, за всичко това са необходими високо квалифицирани хора. Благодаря ви. От името на АЛДЕ господин Стъркс получава думата. Благодаря, господин председател. Очевидно, преди всичко бихме искали да понесем съболезнованията си на семействата на, на загиналите. Четирима се отдавиха в моята страна, стотици хиляди е, търпят тежките последици от сериозните материални щети, причинени от е, бедствият. И а, е, тази годишните наводнения не са изключение. През последните няколко години неколкократно станахме свидетели на подобни е, бедствия. И въпросът е, ми е отправен към Европейската комисия. Предвид новата обстановка не би ли следвало е, да бъдат събрани експерти от засегнатите страни, а и поначало компетентни хора, които да очертаят ясна картина на причините за това. Само тогава бихме могли да осъществим анализ на риска по речни басейни, и да предприемем превантивни мерки, понеже обилните валежи ще продължат и, и ние трябва да определим какво е тяхното въздействие. Само тогава бихме могли да координираме ответните си действия. Отново задавам въпроса си на вниманието на комисията. Не би ли следвало да се събере форум на експертите? Госпожа Дюран, заместник председател на парламента от името на Зелените. Благодаря, господин председател. И аз от името на Зелените бих искал да поднесем съболезнования на всички засегнати от последните наводнения, на всички, които са загубили най-близките си, които са загубили част от имуществото си. Но аз бих искал да отправя благодарности и на специалните служби, а и на всички доброволци, които бяха особено активни през последните дни. През следните години ще трябва да помагаме е, пострадалите, е, да ги е, подпомагаме в това число финансово, но и да се насочим към причините на проблема. И аз предлагам на комисията три мерки. Първо, да бъде създаден един проект за възстановяване, който да се насочва към опазването на почвите винаги при един промишлен проект, когато се застроява даден терен, трябва да се прави така, че почвата да не се сбива, така че да не може да, да поема водите. Съответно, в селското стопанство би трябвало да бъдат предприяти всичко агроекологични мерки и най-сетне една система за предупреждение, за сигнализация – за мобилизиране на съответните служби. Струва ни се, че до сега понякога тези мерки не са били предприемани достатъчно бързо и достатъчно организирано. И най-сетне Европейския съюз във всяка област на, на своята политика би трябвало да има предвид изменящата се обстановка е, така че при следващото метеорологично бедствие отново да не се налага да започваме изказванията си с съболезнования, е, отправени към пострадалите. Благодаря, госпожа Колдинг от консерваторите и реформистите. Благодаря, господин председател. Нашата група също поднася искренци съболезнования на пострадалите. Аз лично съм преживяла такова бедствие. Наводнението в частта на страната, от която съм за първ път ме срещна с Европейския парламент и, и дори ме вдъхнови да се кандидатирам за член на парламент. Отново тази седмица в Корнуол, от където съм, имаше наводнение. Господин Стекс вече казал това, което бих искал да кажа, но мисля си струва да се повтори. Ранното предупреждение е нещо важно, но всички знаем колко бързо се променя метеорологичната обстановка и се питам дали си струва е, да, да се харчат средства за такава система. Въпросът е какво ще правим, когато се получи предупреждението и аз смятам, че, както каза и господин Стъкс, много можем да се получим един от друг. Знам е, също, че и в Глостършир, в Великобритания, получихме огромно съдействие след наводненията, благодарение на връзките си с е, австрийски провинции, които се оказва има огромен опит в преодоляването на последствията от наводнения е, в е, части на страната с високо надморско равнище. Какъвто опит ние нямахме. Така че наистина трябва да си подадем ръка през Европа, за да се получим един от друг. Благодаря ви от името на Обединената елица, еди, левица, извинете, господин Биски. Благодаря, господин председател, Искам да се изкажа от името на Обединената левица. Искам да изкажа моите съболезнования на пострадалите от тези бедствия. Всички сме на едно мнение тук и всички сме на едно мнение също така, че трябва да се окаже помощ. Много разумни неща бяха казани, които няма да повторя, но ги подкрепям изцяло. Искам да подчертая следното. Това са дългосрочните щети, които се нанасят. Нека да не забравяме, че някои последици от някои природни бедствия продължават повече, отколкото можем да предвидим. Ето защо е важно в тази връзка мерките, свързани с Фонда за солидарност, да вземат предвид тази продължителност на нанесените щети. Най-важният въпрос, който си пред нас е да окажем съдействие и да се организира помощ на място, тъй като на място условията са по-добре известни, отколкото ние можем да ги преценим. Благодаря, господин председател, госпожа Мара Бизото от Партията за свободата и демокрацията. Благодаря. От името на моята политическа група искам да изкажа съболезнованията на нашите граждани. Е, аз произхождам от регион, който има 5 милиона жители. Има 3... 500 хиляди души бяха е, засегнати и е, бяха разрушени санитарните съоръжения имаше и е, загинали. Вие е, виждате какъв е размера на тези щети. Трябва да се предвидят средства в Фонда за солидарност с такива щети но не може да говорим само за големи стратегии и проекти за развитие. Ние трябва да инвестираме и в нашите граждани, да инвестираме на място там, където има заплаха от наводнения трябва съответните регионални местни власти да предприемат превентивни мерки. Трябва да се инвестира повече в укрепване на речните корита, така че гражданите да не са под заплаха. Трябва да се даде отговор на тези проблеми, така че да сме в услуга на нашите граждани. Благодаря, госпожо. Това е краят на нашата дискусия, на нашият кратък а, дебат, свързан с природните беси в Европейския съюз тази година.